Уважаеми колеги, добре дошли. Моля ви, заемете местата си и ще започнем работа. So warm... Приветствам ви с добре дошли, уважаеми колеги. Уважаеми господин съпредседател, госпожо Легер, уважаеми депутати от националните парламенти и Европейския парламент, уважаеми гости и оратори, за мен е огромно удоволствие да ви приветствам на третото заседание на съвместната група за парламентарен контрол за Европол, са организирана от Австрийския парламент и Европейския парламент. Разбира се, заседанието се състои в химицикъла в Европейският парламент. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие, че 65 национални парламентаристи са се регистрирали за участие днес. Повечето от вас вече пристигнаха. Вие представлявате 37 парламента и камери, 27 държави членки на Европейския съюз. Имаме превод на и от всички официални езици на Европейския съюз. Трябва да кажа обаче, че тъй като това не е първото заседание на съвместната група, Заседанието стана важно за нас в Европейския парламент превърна се в важно взаимодействие с държавите членки и техните парламенти. Ето за, поради това, ето това се дължи на факта, че работата ни е свързана с Европол. Това е агенция, която засяга до голяма степен Европейския парламент. От гледна точка на, на Европейския парламент ни от съвсем самото начало подпомагаме организацията на работата на агенцията, тъй като това е агенция на Европейския съюз. Повечето от вас ще се съгласите, че а, тя се очи отчита чрез различните структури, които сме изградили, чрез усърдната работа на агенцията и нейния персонал, тя постига големи успехи. Настоящото заседание се превръща в добра структура за отчетност и а, стана нещо като знаково заседание тук в Европейския парламент. Приветствам отново всички вас, добре дошли и се надявам да проведем успешни заседания днес и утре. Искам да ви кажа, че службите на парламента положих максимални усилия да ви предоставят превод на всички вас. На последното заседание имаше проблем с предоставяне на превода, но тъй като има в момента заседания на комисиите в парламента, се дава приоритет на законодателната работа. Тя има много строги срокове, така че се заделя като приоритет превод за тях. В момента сме в периода преди изборите за Европейски парламент, така че на тези заседания се отдава по-голям приоритет. Европол, колеги, посочих, че агенция искам да приветствам новоизбрания изпълнителен директор. Тя вече даже не е новоизбрана. Вероятно вече се чувства, че заема този пост отдавна, защото работата е доста внушителна. Искам да приветствам госпожа Катрин Дебол, която зае поста на 1 май 2018 година. Много от вас вече са се срещали с изпълнителния директор. Искам официално на днешното заседание да я приветствам отново с добре дошла и да изразя благодарността на Европейския парламент за тясното сътрудничество с нея. Искам да кажа, че напълно подкрепяме изпълнителния директор и работата на нейния екип, защото тя е от критично важно естество за сигурността. Днес ще разглеждаме многодишната програма за 2019-2021 година на Европол, заедно с госпожа Дебол. Ще се изкаже и господин Парка, председателя на изпълнителния съвет, както и господин Цветанов, който ще ни докладва като като съпредседател на групата за заседанието на изпълнителния съвет, на който е присъствал. Днес и утре ще обсъждаме различни въпроси. Утре ще разгледаме борбата с финансовите престъпления, е, иземването на е, имущество, прането на пари с господин Мартин Рисенберг от Националния парламент на Холандия. Госпожа Бол също ще е тук. Господин Вейвор Виеворовски, заместник директора на ЕНОСТ за дейностите и констатациите в областта на защитата на данните. Също ще има изказване на комисаря Джулиан Кин, който отговаря за Съюза на сигурност, който ще изнесе основното слово утре. Уважаеми колеги, искам също така да посоча, че председателската тройка проведе подготвително заседание непосредствено преди сегашното ни заседание. Също така обсъдихме на това за задание представителството на Дания по време на заседанията на съвместната група за парламентарен контрол, контрол като делегацията ще се състои утре сутринта в съответствие с решението от март миналата година, като от гледна точка на прозрачност сме споделили дневния ред, но тези заседания ще бъдат ограничени единствено до представители на председателската тройка и делегацията на Дания, както се споразумяхме на предходното заседание. Имаме много наситен дневен ред и затова предлагам да преминем към първата точка по същество, без да отлагаме повече. Останалата част от дневния ред ще прехвърля на колегата от Австрийския парламент Анджела Луегер. Анджела, заповядайте. Имате думата. Уважаеми господин Мораеш, благодаря за уводните ви думи. Уважаеми колеги от Европейския парламент, от националните парламенти на държавите членки, уважаеми дами и господа. За мен е особено удоволствие днес да съпредседателствам нашето заседание на е, групата за парламентарен контрол на Европол, заедно с групата с председателя на е, комисията Либе Жан-Клод Мораес. До сегашната Сега, е, до сега се говореше за това как е, да се е, структурира дневния ред на работата на тази група. Това бе направено в София и сега вече можем да се концентрираме върху, се сручим върху основната работа, именно парламентарен контрол. Тази организация доби особено голямо значение през последната година, защото престъпността не, стъп, не спира на границите. Трябва да използваме всички средства, е, а именно е, технически е, и всякакви, за да се борим с тероризма, с търговията с наркотици, контрабандата на хора и престъпността в интернет. Това са основните предизвикателства, където наистина правозащитните органи трябва да изпълнят своята роля. Европол има ключова роля в борбата с всички тези видове престъпност и тя подпомага държавите членки в работата им. В следващите е, два дни и половина ние ще се занимаем с различни е, е, аспекти от работата на Европол. Скъпи колеги, след като, тъй като имаме доста напрегнат, натоварен дневен ред, предлагам да преминем направо на следващата точка от дневния ред. Имате ли някакви изказвания по предложения дневен ред? Не виждам коментари. В такъв случай ще върна отново, ще дам думата на председателствуващия. Благодаря, Ангела. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Искам да поканя за следващата точка съответните оратори да се присъединят на подиума. Заповядайте за следващата точка ораторите тук на подиума. На първо място имаме изпълнителния директор казва, извинявам се, господин Цветанов, господин Вайдингер и госпожа Флорея. Заповядайте отпред на подиума. Докато заемате местата си, ще представя а, точката. Както се споразумяхме през март миналата година, а, концепцията за председателската тройка беше включена в правилника, като тройката състои от а, съответно представителите на миналото, настоящото и бъдещото председателство, техните парламенти и също на Европейския парламент. От страна на Европейския парламент е важно да разработим контролните функции на този орган по-задълбочено. Имаме вече правилник правилник и формат, който сме определили за заседанията и сега искаме да продължим работата си, така че да изпълним изискванията, посочени в регламента за Европол. Ето защо е важно изпълнителен директор на Европол, представителя на управителния съвет и ЕНОСТА да присъства тук, както и се надяваме следващия път да дойде и представител на съвета за сътрудничество на Европол. Искаме също така да и получаваме покани за заседания заседанията на управителния съвет и те да са постоянни в духа на регламента. Също така ще се получават и предложения за секретарията преди Букурещ в следващото задание в Букурещ следващата година. Сега искам да представя ораторите, които ще ни представят приоритетите на председателите. Моля Анджел да даде думата на съответните оратори. Благодаря. Сега е, бих е, поканила господин Светан Цветанов, който е председател на Комисията за е, повътрешни работи и сигурност към Българския парламент, да, заповядва, да заповяда на трибуната. Заповядайте. Уважаеми се Dear. Комисията Либе, господин Клод Мораеш и Ангела Люгер, уважаема госпожо Катрин Дебол, благодаря ви, че сте тук, за да може действително да говорим за това, което направихме в българското председателство и което се прави от тройката България, Австрия и, и Румъния. Един от приоритетите по време на българското председателство бе сигурност и стабилност. В сферата на вътрешните работи ние работихме усилено за постигане на консенсус по теми миграция, политика за убежище, ефективни политики за реадмисия, балансиран подход между краткосрочни и дългосрочни мерки, насочени към източниците на миграция, ефективен контрол по границите, добър обмен на информация между отделните органи. В това отношение отбелязахме значим напредък в редица направления, от които ще спомена само няколко, които имат директно отражение върху темите в фокуса на работата на съвместната група за парламентарен контрол – Постигнато бе съгласие по трите регламента за Шенгенската информационна система, с които се разширява функционалностите на системата. Финализирани бяха преговорите по регламента за разширяване правомощите на Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи ЕОЛИСА. Успешно бяха приключени преговорите за регламента за новата система на Европейския съюз за информация на пътуванията и разрешаването им. Постигнат бе общ подход в Съвета, два регламента за оперативна съвместимост на информационните системи и база данните на Европейския съюз в областта на границите и визите. Започна прилагането на новия политически цикъл за борба с тежката и организирана престъпност 2018-2021, като бяха предприяти множество инициативи за засилване на ефективността и добавената му стойност, а също и за повишаване на видимостта на този ключов инструмент в борбата с престъпността това число чрез засилване на мултидисциплинарният му характер. Областта на противодействие на тероризма, в това число чуждестранни бойци, беше иницииран преглед на най-добрите практики. Беше проведена широка дискусия и проведени заключения на съвета за засилване на сътрудничеството и използването на Шенгенската информационна система за справяне с лица, свързани с тероризъм, включително чуждестранните бойци. Към всички тези теми отношение има и чрез своята работа двата добавени стойност Европол. Затова считам, че тези теми, които от българска гледна точка ще продължат да бъдат приоритет и при осъществяване на контролните функции на съвместната група за парламентарен контрол на Европол. Географски и политически сигурност и сигурността на Европейския съюз са свързани и с региона на Западните Балкани, затова и темата за сътрудничество с тези държави бе добре застъпена в програмата на предходната ни среща в София. Не на последно място искам да подчертая, че сигурността е в основата за запазване на нашите общи европейски демократични ценности. Затова приветствам и приемствеността в приоритетите, която бе демонстрирана в тази сфера от нашите колеги и добри партньори от Австрия. Искам да пожелая успех на австрийското председателство и заедно с съпредседателството на комисията Либе в лицето на господин Мораеш. Аз съм убеден, че тази приемственост, която вече е изградена като подход, тя ще продължи. И след това, разбира се, и Румъния ще положи максимални усилия, за да може да направи това, което всички ние очакваме. Да има приемственост и да имаме общи цели, които постигаме заедно. Благодаря. Благодаря много, господин Цветанов. Сега е, нашия австрийски колега Петър Вайдегер, който е председател на Националното събрание, има думата. Sehr geehrte Damen und Herren. Уважаеми дами и господа, като представител на австрийското председателство, позволете ми да започна с една ясна констатация. Европа в момента е изправена пред е, огромни предизвикателства в областта на сигурността. От една страна, е, кризата сигурността е, и съзнанието за нея се засили от 2016 насам. Това е на фона на непредсказуеми международни отношения в е, по-широк смисъл на думата. От друга страна, кризата с миграцията от 15 година показа, че Шенген и свободата на пътувания в рамките на Европейския съюз е, твърде дълго се приемаше за нещо е, естествено. Без ефективна обаче защита на външните граници, доста сериозни проблеми стоят пред нас Миграцията и интеграцията са сред големите предизвикателства на сигурността, пред сигурността на Европа. Аспекта е сигурност е наистина централна тема за нас. Европейските граждани очакват с основание конкретни резултати. Ето защо и програмата на нашето председателство бе озаглавена Европа ни пази. Европа, която ни пази. Вече две е, сериозни, две заседания бяха проведени, които конкретизираха това мото. Първия стълб, който почива върху, е, който се отнася до областта на сигурността и борбата с незаконната миграция, е, е в център на вниманието ни. Един по-голямо ударение в това отношение се поставя на развитието на по-ефективни мерки за реадмисия, и а, централна тема на неформа, което беше и централна тема на неформалната среща на върха на държавите членки в Залцбург на 19 и 20 септември. Нашия регион, много важен момент в цялата ни работа е отношението ни и връзките с Западните Балкани. Този регион е, е в наше непосредствено съседство и има огромно значение, тъй като що се отнася до престъпността и борбата с тероризма. 2018 година е решаваща година за целия регион политическия тласък на реформите и правовия ред, правосъдието и основните права е нещо, по което трябва да се работи. Общо казано, сигурността и свобода и мира в Европа са възможни само ако а, е, има стабилност и сигурност в непосредственото ни съседство. Уважаеми дами и господа, и е, Евро, Европол е, също като правозащитен орган на Европейския съюз има ясна цел да направи Европа по-сигурна за своите граждани. Без необхватни на, на престъпни терористични мер, е, мрежи е, поставят под въпрос е, сигурността и самото съществуване на нашето население. Европол отговаря за борба с тези опасности. и Има ясни цели в това отношение. Нека да маркирам някои от тях сред тях са развитие на връзките с трети страни и по-специално страните от Западните Балкани. Разпределение на задачите, разделение на труда и съвместна работа, сътрудничество с европейските гранични, гранични органи, както и с бреговата охрана и организацията за охрана Фронтекс в нашата, нашата първа стъпка в тази посока е, е, бе поставена в, на съвместното заседание на управителните съвети на двете агенции на 4 октомври 2018 година. Целта беше да се, търсит, е, да се търси синергия по най-добър възможен начин между работата на тези организации борбата с е, каналджийството и търговията с хора по Балканския път е много важна. Е, по този начин, е, е, чрез това е необходимо да се постигне по-бърза, по-бърз обмен и ефективен обмен на информация между криминалните полиции на държавите членки. Много важни теми за нас са борбата с а, сексуалната злоупотреба, с а, експлуатация на деца, а, с а, търговията с наркотици, незаконното разпространяване на, на огнестрелни оръжия, е, организираната престъпност, е, престъпност срещу околната среда, както и различни видове финансови и економически измами, източване на пари, е, финансови измами и така нататък. Е, позволете да спомена още един важен въпрос, който е особено близък до сърцето на австрийското председателство. Бюджета на Европол за 2019 тук е, преговорите с Европол и Европейската комисия до сега е, протичат незадоволително го... съответните бюджетни рамки е, за, е, необходими за Европол не са е, е задоволителни. Е, също така, е, допълнимите средства за така наречените гостуващи е, служители в Италия и Гърция е, не са е, решени. Е, опасявам се, че е, ще продължи така и през 2019. В разговор с представителите на Европейския парламент е, е, трябва да потърсим единение по три основни. Е, всъщност бе постигнато съгласие по три основни пункта, по които обаче не се стигна до мнозинство в е, пленарна зала. Когато е, ако вземаме на сериозно е, престъпността и е, борбата с тероризма, Европол би трябвало наистина да получи съответните средства, за да може да действа. Уважаеми дами и господа, общите парламентарни, нашата комисия, комисията за контрол е относително млада звено, организация, в сравнение с други междупарламентарни конференции, обаче има вече по-специално място от тях, а именно политическия контрол. Тя не е чисто техническо звено, а тя, тя би трябвало, основната и задача е да осъществява политически контрол чрез демократично избраните представители в Европейския парламент необходимо е наистина да се създава общо разбиране за проблемите и обмен на най-добрите практики. Конструктивно отношение между управителния съвет и комисията за контрол е отрешаващо значение, за да е, можем да е, работим ефективно. Опита ни от първите заседания в това отношение е насърчаващ. В този смисъл аз съм оптимист, че ние ще работим в духа на открито и конструктивно сътрудничество чрез един общ анализ на най-важните е, проблеми е, от работата на Европол и аз, е, за да има добавена стойност всичко това, което правим, очаквам с нетърпение дебатите ни по тази тема. Благодаря, скъпи колеги. Сега следващия оратор, е, госпожа Консуела Форея, член на Камерата на представителите и председател на комисията е, по е, вътрешни въпроси към румънския парламент е, има думата. Заповядайте. Thank you. Before... Благодаря. Преди да споделя някои виждания по отношение на приоритетите за 2019 година, искам да благодаря на съпредседателите, които седят тук, за това, че направиха това събитие възможно. Искам също така да благодаря на българските колеги, конкретно на господин Цветанов, на господин Мораеш от Европейския парламент за положените усилия в София. И сега имаме правилник, който е на лице и най-накрая можем да започнем да работим по същество. Сега ще се изкажа народния си език. Основната ни цел като част от председателската тройка ще да се поставим в центъра на дебатите по най- горещите въпроси, които касаят нашата група. В този смисъл трябва напълно да оценим настоящата рамка. Същевременно можем да правим ценен принос там, където е необходимо. С оглед на този аспект, мисля, че времето и опитът ще покажат къде са необходими промени – към момента, според мен, е важно да резюмираме това, което имаме на разположение. Определенето на приоритетите за първото полугодие на 2019 година е гъвкаво начинание, то тече в момента. Въпреки това, още от сега е ясно, че европейските граждани трябва да бъдат най-важният приоритет за нас. Европейските граждани трябва да разбират какви действия предприема Европол и по какъв начин тези действия се отразяват на техните права и свободи, но също така и ценностите и европейските принципи, които от които се извличат максимални ползи. Текущия обмен на информация между държавите членки по отношение на борбата с тероризма заплахите от информационно-технологичен характер и трансграничните заплахи ще допринесат значително за консолидиране на имиджа и ролята на Европол като един информационен център в областта на престъпността. В същото време Европол подкрепа и оперативната експертиза на държавите членки, подкрепя държавите членки при техните разследвания. Качеството на обмена на информация в реално време и бързината на отговора на различни искания са много важни предпоставки за ефективното сътрудничество между държавите членки в тази област. Засилването на сътрудничеството по охраняването на границите – и по-доброто управление на терористичните заплахи, както и по въпросите на незаконната миграция и радикализацията са приоритети поне за средносрочен план. Ако погледнем периода 2019 и 2020 година. Дами и господа, парламента на Румъния поздравява Европол за положените усилия по отношение на превенцията и борбата с киберпрестъпността, посред... престъпността, която се вихри в тъмната мрежа. Искам да кажа, че в Румъния има около 700 специалисти, които са основно специалисти в информационните технологии, работят усърдно за разработване на дейностите на агенцията в тази област. Както стана ясно от скорошни събития, политиката в областта на миграцията и убежището, както и вътрешните работи, продължават да бъдат съществени предизвикателства, които изискват специално внимание и съвместни усилия. Борбата с трафика на хора следователно ще бъде един от най-големите приоритети в дневния ред за първото полугодие на 2019 година в съответствие с външната стратегия на Европол за периода 2017-2020 година, в бъдеще Европейския съюз ще играе решаваща роля при предоставянето на сигурност в глобален мащаб. В тази връзка и е, с оглед на визията на предходните председателства, конкретно на предходното, Западните Балкани и източното партньорство трябва да останат ключови компоненти в политическия дневен ред. Дами и господа, предстоящите избори за Европейски парламент ще поставят европейските граждани в сърцевината на дебата. Това означава, че трябва да се обърне специално внимание на техните притеснения и очаквания. във времена, в които терористичните заплахи продължават да стоят не отгоре в списъка с притеснения във връзка с сигурността, трябва да покажем на гражданите, че борбата с тероризма не е само задължение на всяка държава членка, но и отговорност на целия Европейски съюз тази връзка сигурността е един от основните стълбове на румънското председателство. Ние ще поемем ангажимент да добавим този аспект към дневния си ред. Като основната цел в тази тема е да направим значителен принос, да имаме значителен принос. Благодаря ви и с нетърпение очаквам да ви видя в Букурещ. Благодаря много, госпожо Флорея. И така, уважаеми колеги, след като изслушахме и тримата представители на тройката, сега предлагам да продължим към следващата точка от дневния ред, която е свързана с многогодишната програма на Европол. Проекта на програмата е изпратен на всички делегации на 7 януари за преглед и по време на срещата ни в София проведохме първоначален обмен на становища е, и делегациите имаха срок до 29 август да изпратят писмени коментари до секретарията на съвместната група за парламентарен контрол. Получихме писмени коментари от е, кипърската и румънската делегация. Преди да дам думата на госпожа Дебол, за да направи някои встъпителни забележки, искам да обобщя нашия дебат по този въпрос – ще проведем дебата последната структура. Ще имаме по двама делегати от национални парламенти, след което един депутат от Европейския парламент. Това ще е реда на изказванията, докато стигнем до края на списъка с записалите се за изказвания. Делегатите, които искат да се изкажат, трябва да попълнят картоните по съответната точка от дневния ред и трябва да ги предадат на асистентите, които ще донесат картите, е, картоните тук на подиума. Ще изготвим списъка с изказванията е, според пристигането на е, картоните с заявка за изказване тук на подиума. Сега искам да отбележа, че всички делегати трябва да попълнят картончетата с правилния цвят, който отговаря на точката на дневния ред, за да може да се изкажат. Предлагам по две минути на оратор да се определят, но в зависимост от броя на желащите за изказвания си запазвам правото да коригирам времето за изказване, за да може всички, които са поискали думата, да я получат. Сега искам да приветствам госпожа Катрин Дебол, изпълнителния директор на Европол, за 10-минутна стъпителна презентация, след което ще проведем дискусия. Госпожо, госпожо Дебол. Thank you very much. Благодаря ви. Почитаеми членове на Европейския парламент, почитаеми представители на националните парламенти в Европейския съюз, господин Мораш, господин, на госпожа Логер. Благодаря ви за поканата да участвам в това трето заседание на Съвестната група за парламентарен контрол. За мен е чест да бъда тук. За първи път съм тук като изпълнителен директор на Европол. На последното заседание през април месец присъствах като наблюдател. Трябва да кажа, че когато си тръгнах от това заседание, останах с изключително позитивни впечатления. След това заседание Бях сигурна, че тази парламентарна група наистина ще направи Европол по-силен и ще помогне а, нашата надежност и нашата репутация да се подобрят. Вие, а, като група, а, давате на Европол възможност да остане във връзка с националните власти. Така ние можем да действаме в полза на гражданите на Европейския съюз. А вече 5 месеца съм на тази позиция. Още третия месец публично в тази комисия, комисията Либе, а, споменах, че Европол е много добре функционираща организация. Моята цел ще бъде а, организацията да стане дори по-силна. Осъзнавам обаче, че няма как да сторя това сама. Мога да го направя единствено с подкрепата на всички заинтересовани. Като изпълнителен директор на Европол, аз трябва да вникна в нуждите и разбиранията на всички заинтересовани страни. Това е изключително важно, а, когато се касаят правоприлагащите органи. Те са нашите първи потребители. За това аз реших да се срещна с всички представители на полициите в а, държавите членки отнеми доста време да се срещна с всички и да проговоря какви са техните очаквания на стратегическо ниво и на оперативно ниво. Тези посещения обаче наистина ми дадоха основа, върху която да стъпя, за да можем да работим в посока по-добро обслужване на националните власти. На базата на обратната връзка, която получих от полицейските власти, се уверих, че Европол действително функционира добре като институция. Националните правоприлагащи агенции високо ценят приноса на Европол, особено в сферата на киберсигурността, борбата с тероризма и техническата експертиза. Националните власти обаче все още искат още от Европол, за да а, могат да а, го а, отчитат като а, успех в борбата с тероризма и международната престъпност. А, особено когато става дума за борбата с финансовите престъпления, а, трафика на наркотици и киберсигурността. Имаше конкретни предложения за повече аналитичен капацитет в Европол, за да може по този начин да се окаже по-добра подкрепа на държавите членки в техните разследвания. Ние вече предпоехме една инициатива заедно с държавите членки да а, видим как можем да увеличим капацитета на Европол в това отношение, а именно по отношение на анализа. Идеята е анализа на престъпления да се подобри, за да бъде подобрен и обмена на анализ между държавите членки и Европол и да бъде повишена съответно експертизата по отношение на анализа. Втората ни цел да предвидим общи тренинги и обучения, които да ангажират всички държавни, държави членки. Полицейските власти държат да бъдат подготвени за предизвикателствата, свързани с данните на утрешния ден. Всички се надяват Европол да окаже подкрепа по отношение на анализа и работата с големите информационни масиви. Затова Европол се наема да бъде начало в това отношение и да се превърне в платформа за обмен на информация и експертиза на, ниво Европейския съюз. Помолиха ни също така и за по-увеличен оперативен капацитет по отношение на МПАКТ. Взех това предвид в с оглед нашите дейности за 2019 година. нататък това, което следва е по-засилено сътрудничество с институциите на Европейския съюз. Така смятам аз. Искам да благодаря още сега на комисарите Авромопулс и Кинг. Генерална дирекция Хом вътрешни работи, а, действително много ни а, помага и ние ще се опитаме да надградим а, вече изключително плодотворната си връзка за бъдеще. Последните доказателства за това са свързани с а, дейностите на Европол в, по отношение на незаконно съдържание онлайн. Друг мой приоритет това е засиленото сътрудничество с Европейския съюз и международните агенции. През а, петте месеца, по време на които а, съм на този пост, се срещнах с а, директорите на а, Frontex, на Евроюст, на Еолиса – на агенциите, които се занимават с информационни технологии, с лекарства, с Интерпол и Агенцията за забрана на химически оръжия. С Европейската гранична и брегова охрана през следващата седмица ще проведем съвместно заседание, за да обсъдим темите, които все още не сме успели да обсъдим. За мен е важно Европол да бъде двигател за съвместни дейности. Това може да се случи само когато имаме близко сътрудничество и силни мрежи помежду си. Това ще ни помогне да запълним пропуските по отношение на сигурността и да бъдем по-силни заедно. Обратната връзка, която получих, ще бъде обсъдена тази седмица в сряда и в четвъртък по време на конвенцията на началниците, на полицейските началници. Това е едно от най-големите събития, което Европол организира. Резултатите от това заседание ще бъдат изключително важни за нашата стратегия. И за да приключа, моите първи пет месеца бяха изключително плодотворни. Европол оказа голяма подкрепа на ред и разследвания в държавите членки. Научихме много за нуждите и очакванията по отношение на нашата работа. Обедена съм, че за в бъдеще а, имаме необходимата основа за а, доброто развитие на Европол. Както ме помолиха, ще кажа няколко думи и за нашата многогодишна работна програма 2019-2021. Този документ вече ви беше предоставен през март месец по време на нашето заседание, председателствено от моя предшественик, господин Уейнрайт. Проекта за текст не претърпя никакви изменения от тогава. Окончателно той ще бъде прият през ноември месец. В документа има изброени а, а, настоящите стратегически цели на Европол. Първата предполага Европол да, се, Европол да се превърне в информационен център и доставчик на информация по отношение на престъпността за всички правоприлагащи органи в държавите членки. По отношение на управление на информацията, смятаме да използваме всички новопоявили се възможности, за да а, бъде разузнаването по-добро и информацията предоставена на държавите членки по-качествена. Управлението на данните, естествено, ще се подобри само с помощта на държавите членки. Много от колегите, с които се видяхме по време на моите посещения, твърдят, че те инвестират в управлението на информацията. А в Европол голяма част от нашата работа действително ще бъде насочена именно в тази посока. По-голяма оперативна съвместимост и по-добра свързаност с съответните системи на Европейския съюз и неговите мрежи. Ще а, работим в тази посока. Това предполага също така и много съществени средства като част от нашия бюджет, които ние трябва да продължим да инвестираме в нови технологии. Втората стратегическа цел – за Европол, това е да осигурява възможно най-ефективната оперативна подкрепа и експертиза за разследванията в различните държави членки. Вече стана дума за очакванията от страна на държавите членки, как ние планираме да ги удовлетворим. споменах и обратната връзка, която получихме. Тя ще бъде основата на дискусиите, които ще проведем тази седмица по време на конвенцията която също вече споменах. Третата ни цел да развием Европол като ефективна организация с ефективно управление. През 2017 година Европол успешно успя да а, а, разпредели бюджет от 114,6 милиона, като а, успяхме да постигнем 80% осъществена програма, което а, ме навежда на мисълта, че е изключително важно какъв бюджет ще заделим за следващите а, няколко години, особено в контекста на многогодишната финансова рамка сегашното предложение за 2019, за съжаление, е, не, достига на фона на нашите нужди. Напротив, всъщност, става дума дори за съкръщение на фона на бюджета ни от 2018. Разчитаме на помощта от Европейския парламент да направим нещо по този въпрос в Комисията по бюджета. Необходимо е да се повиши информираността в вашите правителства. Това ще помогне а, на по-късен етап по време на преговорите. Сътрудничеството с а, другите а, агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи също е ключово. А, необходимо е, необходима е гъвкавост, за да можем а, рамката да бъде по-ефективна. С всички агенции вече сме обсъждали как можем да подобрим своето сътрудничество, както на оперативно, така и на стратегическо ниво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 през 2019 година ние ще работим с множество агенции и ще се опитаме да засилим сътрудничеството си и синергията си с тях и между тях. И а, преди да завърша, искам да а, спомена отново подкрепата, която а, Европа оказа на разследвания в а, Малта и Словашката република. Миналата година Европейския парламент отдели голямо внимание на върховенството на закона и отблизо следи а, развитието на събитията в съответните разследвания. Европол ще продължи пък от своя страна да оказва подкрепа на малтийските и словашките власти в същите тези разследвания. Както и в миналото, няма да а, престанем да а, се борим за това да посрещаме очакванията на държавите членки и да бъдем а, гъвкави и ефективни, що се отнася до европейските приоритети. През последните месеци Европол имаше честа да посрещне няколко а, делегации а, от името на съвместната група за парламентарен контрол. окоръжавам ви да продължите тези посещения. Ще се радваме да ви посрещаме в а, нашата сграда и а, да ви даваме разяснение по отношение на работата, която вършим. Благодаря ви за това, че ме поканихте да се изкажа тук днес. Очаквам вашите въпроси, за да им отговоря с удоволствие. Благодаря ви. Bixby? Okay. Um, so now, colleagues, we open the floor for... И сега, колеги, е време за вашите въпроси. Започваме като дадем думата на румънската делегация и на кипърската делегация. Sorry, I was getting some Dutch translation there for some reason. Sorry, I was getting some feedback. Извинете ме. Започваме с румънските колеги. Преди да им дам думата, малък коментар по отношение на това, което каза госпожа Дебол. А, това беше много силно изказване и а, тя спомена нещо, което ще спомена и аз, а именно а, въздействието на тази група а, по отношение на многогодишната финансова рамка. Това е много валиден аргумент. Преди две седмици австрийското председателство проведе заседание, на което също стана дума за това. Към Европол а, има а, изключително голям брой запитвания за помощ и за подкрепа. Тя все още е малка агенция, но се намества на много горещи точки. А, много национални власти се обръщат към тях и просто бюджета не им позволява да изпълнят адекватно а, тези. А, задълженията си свързани с тези изисквания и с тези запитвания. Така че имайте това предвид, когато контактувате с собствените си национални власти и обсъждате бюджета, който е планиран за Европол. А сега, госпожо Флорея, имате думата. Искам да ви напомня, че ако искате да се изкажете, трябва да се запишете, като използвате ето тези карти за изказване. Знам, че изглежда много бюрократично това изискване, Причината обаче наистина, че се опитваме да бъдем честни и коректни по отношение на разпределенето на времето за изказване. Искаме да имаме двама души от национални парламенти и един от Европейския парламент. Това, което трябва да направите е да намерите сините си карти, които всъщност не са сиви, сини, а са бежови. Нека това да не ви обърква. Ето, показвам ви ги. Просто напишете името си Извинете ме, но тук тази зала е огромна и трудно мога да ви видя всички. Сега е момента да а, се включите с въпроси и коментари по отношение на госпожа а, Дебол. Аз не вдигнах ръка, но исках все пак да се изкажа по отношение на казаното от а, на подаденото от румънската делегация а, писмо. Мога ли сега да го направя? Използвайте този момент по-скоро за коментари и въпроси към госпожа Дебол. А, имате две минути. Ако искате, направете изказването си. Благодаря. Прочетохме документа, а, който представлява проект за многогодишна програма. Прочетохме го а, внимателно. Смятаме, че той е изключително добре а, изготвен, но има няколко неща, които, на които искаме да ви обърнем внимание накратко. На първо място, нашата делегация иска да а, ви обърне внимание върху а, изключително а, важната цел, която е част от програмата, а именно висококачествената подкрепа за държавите членки в три приоритетни а, области. А именно тероризъм, организирана престъпност и киберпрестъпност. Ние смятаме, че Европол трябва да бъде в състояние да оказва светкавично съдействие от, оперативна, от оперативен характер – Информацията и експертизата трябва да се предоставят незабавно, в реално време, на място. На второ място, предвид проблемите с незаконната миграция, Австрийското председателство и съвета поставиха като приоритет задачата Европол да прави необходимото по отношение на нашата сигурност и незаконната миграция – това е в контекста на консолидирането на външните граници на Европейския съюз. Това за нас е изключител, от изключителна важност и смятаме, че то ще остане такова и в а, близкото бъдеще. Европол има важна роля а, в разрушаването на бизнес модела на трафикантите на бежанци. Това се случва, посредством увеличаване на капацитета на Европейския център за борба с незаконната контрабанда с мигранти. И на трето място, високо ценим факта, че се поставя акцент върху имационните технологии. Това означава по-висока оперативна съвместимост на системите, които се използват в Европейския съюз. Това означава, че ще бъдат необходими съответните средства. Предвид, че Основният принос в агенцията е свързан а, с а, обмена, съхранението и събирането на информация. Ние не, не бива да забравяме, че това предполага и съответния бюджет. Да не забравяме също така, че Брексит също ще окаже отражение върху многогодишната работна програма на Европол. В заключение, нека да спомена, че ние също разчитаме на подкрепата на Европол – по отношение на а, разработката на нашите дейности, свързани с румънското председателство. Ние ще бъдем начало на административния а, съвет, което означава, че също така ще а, взимаме участие в разработката на дейностите на агенцията. Затова искам да обърна внимание върху основните усилия, които трябва да положим, като определяме целите на агенцията за 2019-2021. Благодаря. Колеги, Нека да ви помоля, когато взимате думата, да се придържате към отделеното ви време от две минути, за да можем да чуем всички. Задавайте своите въпроси, коментирате, но просто се опитайте да се впишете във времето. Благодаря, госпожа Фореа. Преди да преминем към а, изказване от а, европейски депутат, ще дадем думата за две минути на кипърските колеги. και πολύ καλά δομημένο. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Η γενική μας άποψη είναι το προσχέδιο πολιετούς προγραμματισμού. Благодаря. Според мен общата многогодишна програма е един е, много последователен, добре структурен документ, който ясно е, представя стратегическите цели на организацията, така както ги представихте. Бихме искали обаче да поставим няколко въпроса. Първо, смятаме, че корупцията е основен фактор, който подпомага редица други е, криминални дейности. И е, това е, е така според последния документ за оценка на заплахите, на опас, опасностите. Та въпросът ми е как е, смята Европол да е, решава този проблем в е, въпросните срокове. Смятате ли, че ще е полезно да се е, включи е, и такъв текст? да се спомене и това. Сега по точка трета. Стратегическо разширяване на партньорство с е, е, пар, на партньорствата. Ние се отнасяме скептично към включването на е, Турция е, в групата на средиземноморските страни за обмен на е, информация. Тази страна има много лоша слава за опазване на данните, която се влушава. И е, е, доклад за напредък по пътната карта за либерализация на визови режим за турските граждани предполага, е, предвижда е, преразглеждане на законодателството на Турция и практиките свързани с тероризма и хармонизирането им с европейски стандарти. Следователно, предвид на това, целта да се обменят лични данни, свързани с организираната престъпност и тероризма, преди е, те да поправят своето законодателство и допълнят своето законодателство, всъщност поставя под въпрос е, е, обхвата на обмен на данни между Европейски съюз и Турция. И друг момент, Турция не сътрудничи, не съдейства на, на Кипър по отношение на борба с организирана престъпност, което ще постави, ще застраши цялата цялостната ефективност и ефикасност на, на мерките, които предприема Европейския съюз. И а, да не говорим, че това ще изпрати погрешен сигнал, а, защото а, няма да бъде, да стане ясно за това колко важна според Европейския съюз и Европол е опазването на личните данни на гражданите ние е, обръщаме особено внимание на борбата с радикализацията онлайн, което е добре, е, но е, смятам, че радикализацията в джами и други религио... храмове трябва да бъде включена в една по-широка стратегия за борба с тероризма, особено в сътрудничество с мрежата за борба с радикализацията Председателя, колеги, ще ви помоля да се придържате към двете минути наистина сериозно, защото списъка на изказващи си е много дълъг. Е, е, ще се опитаме е, да чуе максимален брой изказващи се. Сега Диес Демера от Европейския парламент има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Първо да поздравя директор на Европол. Тя е, свърши, за 5 месеца свърши чудесна работа. Работи много упорито, работата й беше много резултатна, така че ние и е, даваме цялото си доверие сега имаме е, няколко въпроса. Миналата седмица президента, е, председателя Юнкер спомена няколко въпроса, по които е, бих искал да е, чуя мнението ви. Единият беше е, е, бързото е, из сваляне на вредоносно съдържание от интернет. Европол какво смята да предприеме за целта? Второ, председателят Юнкер би искал да се засили ролята на Фронтекс и АЯСО. Малко ме притеснява засилването на тези агенции, защото обикновено това се прави в ущърп на възможностите, на мрежата за борба с незаконния трафик, която контролира Европол. След това киберсигурността. Знаем, че киберпрестъпността представлява 50% от криминалната дейност в много страни. Говорите за инвестиране в нови средства. Съгласен съм с това. Съгласен съм и с председателя, който казва, че трябва да заделяме повече средства в бюджета в многогодишна финансова рамка. Но е, разполагате ли със съответния човешки ресурс и е, друг ресурс е, за борба с новите е, форми на е, онлайн престъпност и киберпрестъпността? Сега сил мрежата имаме проблем с, а, е, е, с прилагането в държавите членки. Смятате ли да е, подобрите, госпожо председател, ефективността, е, госпожо директор, ефективността на тези е, мрежа или да преминете към друг вид обмен на информация, свързана с финансови престъпления? Благодаря сега от националните парламенти, господин Йосан от Франция. Госпожа, извинете скъпи колеги, всички е, сме запознати с новите форми е, на престъпност е, и наистина последните години Европол става ключова агенция в борбата с всички тези нови видове престъпност. За целта обаче Европол трябва да задълбочи своите връзки с държавите членки и съответните органи там. Това сътрудничество е неизбежно, особено в областта на обмен на информацията е, тази, е, този 80% е, от данните остават само в притежание на пет държави членки, между прочим, една от които е Франция трябва да се работи допълнително, за да има добавена стойност от работата на Европол наистина те трябва да работят в много по-тясно задействие с националните служби. Колкото до Брексит, ще загубим много важен, много важен фактор в гарантиране на сигурността след оттеглянето на Обединеното кралство. После, е, колкото до работа с трети страни, е, при тях не винаги са ясни, е, нивото на, на амбиция не винаги е достатъчно високо от тях в сравнение с Европейския съюз. Сега, колкото до оперативната съвместимост между системите на държавите членки, наистина трябва да имаме актуализация на бази данните, която е неизбежна за ефективността на тази система сега се водят преговори, за да се максимално да, да бъдат направени максимално оперативни системите е, за съхраняване на лични данни. От е, Всъщност, е, киберпрестъпността е една сериозно предизвикателство. Европейския съюз го отчита, което е добре нараства опасността с а, а, също така а, нараства опасността от економически и финансови престъпления. Първоприлагащите агенции на Европейския съюз трябва да работят заедно, включително и банковия сектор. Тук има няколко важни задачи пред нас, които трябва да залегнат в годишната програма Радвам се, че румънските и е, кипърските ми колеги са съгласни с тези приоритети. Благодаря. Председателя, благодаря. Двама бивши е, депутати са в е, тази е, зала. Тибити Кокоп и госпожа. Uh, също е, бивш член на нашата комисия. Сега е, отново има думата председател, Българ... Е, председател на България, господин Цветаров, за две минути. Цато, изказването ми е във връзка с програмния документ и мога да заявя, че 2019-2021 представя една добре обоснована стратегическа визия за развитие на организацията и за консолидирането на всичките способности и експерти познания за ефективно подпомагане на разследванията, разследванията на държавите членки. В този документ има две основни, два основни елемента – стратегия и необходимите ресурси за нейното осъществяване. В тази връзка на първо място бих искал да отбележа необходимостта от осигуряване на достатъчно финансов ресурс за доброто функциониране на агенцията – Приветствам опитите и да компенсират бюджетните ограничения чрез иновации и нови технологии, но считам, че е най-важно осигуряването на достатъчно ресурс, особено в контекста на миграционната криза и потенциалната терористична заплаха. По отношение на стратегическите акценти, бих желал да приветствам заявеният ангажимент на агенцията да продължи да развива приоритетното сътрудничество в региона на Западните Балкани, с които вече има сключени редица оперативни споразумения. От ключово значение наистина е агенцията да се умее да поддържа едно ефективно прилагане на споразуменията и използването вече на наличните механизми за сътрудничество. Сътрудничество на Европол в тези страни има и още една задача да ги държи още по-тясно ценностно свързани с Европейския съюз и да ги приобщава към нашите разбирания за съвместна работа, общи цели и солидарност. Затова също така се радвам, че Европол прави заявка да продължи да подкрепя и регионални инициативи в Западните Балкани. В контекста на миграционната и беженска криза и предизвикателствата пред нашите общества за справяне както с преките, така и с косвените последици от нея, считам, че е важно, че Европол отчита ролята на сътрудничество с Турция. Казвам го като държава, която граничи с Турция и България е външна граница на Европейския съюз. Мога да дам много примери за доброто сътрудничество, което имаме в последните няколко години и много са миграционните потоци, които от съвместната ни работа са успяли да се върнат отново в вътрешността на Турция, а не да влязат в Европейския съюз. И не на последно място бих искал само да поставя темата свързана с Брекзит, защото знаем, че Великобритания е един от основните доставчици на сигурност. Бих искал да попитам какви са механизмите и какви са минимумите стандарти, за да можем да запазим тази оперативна способност и да не загубим един сериозен доставчик на сигурност за Европейския съюз, а ние всички трябва да мислим заедно и да бъдем заедно в общите ни предизвикателства. Благодаря. Thank you very much. Now for the European Parliament, Katerina Chinichi. От името на Европейския парламент Катерина Чиничи. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на изпълнителния директор на Европол госпожа Дебол за направеното представяне. Както тя подчерта, ролята на Европол се е превърнала и ще бъде основополагаща за превенцията и борбата с с трансграничните престъпления, киберпрестъпността и много други видове престъпност. Както вие Самата казахте, госпожо директор, сътрудничеството е много важно с правоохранителните, правоприлагащите органи е и с други институции и агенции на Европейския съюз. Затова имам няколко въпроса. На първо място, в края на декември 2017 година Европол прие насоки за интегрирано управление на данните – като транспонира директивата за Европейски надзорен орган за защита на данните. Искам да питам как вземате под внимание тези изисквания предвид различните цели, за които обработвате данни за стратегически и оперативен анализ. И също така до каква степен тези насоки разглеждат бъдещите перспективи за оперативна съвместимост и свързаност на данните. Когато става дума за сътрудничество между агенциите, бих искала да знам как сте проучили профила за сътрудничество с Евроюст, за да може да подобрите сътрудничеството между двете агенции. Документа с програмата, който стига до 2021 година, не се позовава на бъдещо планирано сътрудничество с Европейската прокуратура във връзка с правните актове, прияти в областта на Европейската прокуратура. Как оценявате този въпрос по отношение на ресурсите. Как от гледна точка на ресурсите Европол ще сътрудничи с Европейския прокурор? А сега от Националния парламент на Ирландия господин Окуилан. Забелязвам си известни притеснения, че работната програма на Европол до 2021 година, когато се позовава засилване на сътрудничеството с трети държави, които са извън Европейския съюз, посочва единствено САЩ, Средиземноморието, Западните Балкани, Северна Африка и малко по-нататък в документа има подробен списък. Но от 29 март 2019 година, в края на първото три месече на многодишната програма, Обама Великобритания ще напусне също Европейския съюз. Защо няма позоваване на това излизане на тази държава? И някои вече подчертаха важността да се сътрудничи с полицейските служби на Ирландия и на Северна Ирландия. Какви ще са последиците на отеглянето на Великобритания? посочихте, че ще има ангажимент на Европол прямо Брексит. Можете ли да ни посочите по-конкретно какви ще са взаимоотношенията след напускането на Великобритания? Във връзка с проекта на програма, знам, че има прегледи на профилите, но това обикновено води до понижаване на постове. Например, старши аналисти стават анализатори и съответно старши специалисти са понижени в специалисти. Това не е ли риск? Тоест, когато имате квалифициран персонал, той се чувства недооценен и това се отразява на духа сред служителите в Европол. Благодаря, господин Куилън. Сега отиваме към Нидерландия. Госпожа Денбер, заповядайте. Uh, ik wil heel graag benadrukken dat het heel positief is. Добър ден, дами и господа. Искам да подчертая, че е много положително това, че националните парламенти могат да присъстват тук и нашата делегация е изцяло от жени. Имаме госпожа Базел, госпожа Омен и аз, като представляваме и двете камери на нашия парламент. Имаме обща позиция между националния парламент и правителство на Нидерландия по отношение на бъдещето на Европол. Що се отнася до работната програма на агенцията? В нея се вижда амбиция за по-голяма оперативност, което ние приветстваме като цел, но поставя под въпрос как ще се случи всичко това. Какво може полицията и сътрудничество между полицейските органи да означава? Какво може да очакваме от това сътрудничество? Имаме многодисциплинарно сътрудничество и с частния сектор. Какви действия ще се предприемат и какви ще са последиците от подобен път? Приветстваме от ваша страна допълнителни подробности по тези въпроси. Освен това, имаме въпроси във връзка с разширяването на сътрудничеството с трети държави, в които има съмнения за нарушаване на правата на човека. Какви са споразуменията с, трети, е, с тези трети държави? От друга страна, сътрудничеството с държавите членки на е, Европол и държавите членки по отношение на опазването на личните данни, резервационните данни и така нататък. И накрая ресурсите, които се харчат от Европол за борба с тероризма, са почти толкова, колкото се харчат и за организираната престъпност. По какъв начин това е свързано с количеството работа, което полагат националните полиции от една страна за борба с тероризма, от друга страна за борба с организираната престъпност. Сега от гледна точка на Унгария, госпожа Данач, Националния парламент на Унгария. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо директор, уважаеми колеги, многогодишната програма на Европол в проектен вариант се съсредоточава върху миграцията и терористичните заплахи. Считаме, че един от най-ефективните инструменти в тази борба е сътрудничеството между правоприлагащите органи. И считаме, че е от ключово значение да има сътрудничество с Европол и да се обменя информация с партньорските служби. Подкрепяме споделянето на информация за инструментите и методите, които използват партньорските служби. Приветстваме възможности за съвместни действия и също така бихме искали да засилим участието си в оперативни програми. Проекта на многодишна програма на Европол се основава на приоритетите в областта на правосъдието и вътрешните работи, като Унгария подкрепя целите, които са изброени в документа. Сред приоритетите, които се споменават в програмния документ, е именно борбата с незаконната миграция е едно от най-големите предизвикателства и за Унгария. Поради геополитическото ни положение трябва да планираме и дългосрочно, когато става въпрос за шенгенските ни граници и евентуалните нови форми на престъпност, които се появяват и които въздействат не само върху Унгария, но и върху целия Европейски съюз. Бихме искали да се засили трансграничния обмен на информация и участието ни в оперативното сътрудничество, което се осъществява възоснова на европейски инициативи. Бихме искали да видим Европол да се превърне в една ефективна организация с ефективно управление. Предлагаме да се създаде оптимална програ... рамка и програма за използване на наличните ресурси и инструменти, като същевременно подкрепата за държавите членки и административните механизми да станат по-прозрачни. Благодаря много за дадената възможност да участвам в заседанието на вашата група, представяйки нашия национален парламент. Сега от парламента на Обединеното кралство Лорд Къркуд. Благодаря, уважаеми господин председател. Искам да приветствам с добре дошла и новия директор на Европол. Мисля, че тя се застъпва до голяма степен за каузата за отчетност и прозрачност на Европол и аз се радвам особено, че присъствам на днешното заседание като част от този демократичен процес. Също така се радвам, че буквално преди няколко дни Обединеното кралство реши да се включи в новите правила за улесняване на обмена на финансовата информация за борба с прането на пари, като това е в прилагане на директивата срещу изпирането на пари. Така че приветствам инициативата на Обединеното кралство и мисля, че подчертава важността на Европол. Аз съм докладчик по резервационните данни на пътниците и също така знам какви препратки към важността на обмена на информация в реално време се правят. Това е много важно сигурността в Европа. Има множество агенции, с които Европол трябва да работи. Става въпрос и за агенции на Европейския съюз, и за агенции извън Съюза, но аз се притеснявам до голяма степен, че какъвто и да е изхода от националната позиция на Великобритания към момента и каквито и да са отношенията на Обединеното кралство извън Съюза или в момента в Съюза, искам да коментирам отговора на директорката по отношение на въпроса за отношенията между агенциите, между ведомственото сътрудничество, както и правилата и процедурите, които се прилагат към операциите на Европол в областта на данните и сигурността. По какъв начин те биха могли да се предават в рамките на едно текущо за взаимоотношение между Великобритания и останалите държави в Европа. Това за мен е от основно значение. Господин председател, всички разбираме, че най-важното съображение тук е, че успеха на Европол през годините включва силно и продължаващо сътрудничество на, от страна на Обединеното кралство. Благодаря. Сега господин Мендес от Франция. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще си задам въпроса. Той е свързан с бъдещето. Как можем да подпомагаме взаимодействието между полицейските органи в Европа? Дали Европол може да подпомага работата по трансграничната престъпност? Може ли да има съвместни разследващи екипи под шапката на Европол? Може би това, което виждаме след 2015 година е решението за вдъхване на нов живот полицейското сътрудничество в Европа. Когато говорим за бюджета, трябва да вземем под внимание подготвянето на оперативно ядро вътре в Европол. Благодаря за краткото изказване, защото имаме още доста колеги, които искат да вземат думата. Ако може и останалите да а, вземат пример от колегата от Франция сега, от Нидерландия, госпожа Визан. Благодаря. Сената на Нидерландия иска да благодари на всички унези, които са допринесли за организирането на съвместното заседание. Благодаря на Европол за приноса към борбата с престъпността в Европа. Искам да задам въпрос за многогодишната работна програма. Втората цел е свързана с оперативна подкрепа и предоставяне на експертен опит. Тази втора цел, посочена в документа, означава, че Европол ще е, предоставя оперативния си опит при разследванията на държавите членки. Как, в какво се изразява тази подкрепа, освен предоставянето на информация? Тоест, какви разследващи правомощия ще имат служителите на Европол? Това са служители на Европол, командировани в държавите членки. Тоест, какви ще са правомощията на тези командировани служители, по какъв начин на съвместната група за парламентарен контрол може да осъществява контрола си върху този аспект. Европол може ли да докладва относно ролята си в такива разследвания? И очаквам с нетърпение вашия отговор. Благодаря ви за краткото изказване. От гръцкия парламент господин Папа Теодоро. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя госпожа Дебол, новия е, изпълнителен директор на Европол, за много всеобхватното и подробно представяне на многогодишната програма. Въпреки това, искам да се съсредоточа върху новите предизвикателства, които съществуват днес – Имам предвид миграционната криза и проблемите с сигурността, особено в региона на Западните Балкани. Разбира се, че сега не сме 2015 година. През 2015 година бяхме свидетели на огромни миграционни потоци. Въпреки това, беше подписано съвместното споразумение, декларация между Европейския съюз и Турция. И тази декларация се прилага към момента. В резултат от нея много хора са като хванати в капан на гръцките острови. Говорим а, за брой от 15 до 18 хиляди бежанци на 5 гръцки острова. Европол полага усилия, има и други агенции в Европа, които полагат усилия за преодоляване на беженската криза, но това според мен води до по-голяма несигурност във времена, в които приближават изборите за Европейски парламент, ще има предизборна кампания, в нея ще се говори и за сигурността, и за начина по който се справяме с бежанската криза. В такъв смисъл, какви ресурси, какви допълнителни ресурси може да използва Европол за момента, за да се справи с предизвикателствата пред сигурността, които са свързани с кризата с бежанците. Искам да знам дали осъзнавате, че подобен род управление на бежанската криза ще доведе единствено до по-нататъчна радикализация сред бежанците. Благодаря. Сега от Испания господин Мартин Теладано. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на изпълнителния директор на Европол Имам няколко коментара и няколко въпроса. Предизвикателствата пред Европол са огромни. Европол трябва да се бори с тероризма, с организираната престъпност, киберпрестъпността, банди, които се занимават с трафик на хора и с контрабанда на хора. Това, което ни притеснява са проблемите с финансирането, които изпитва агенцията, особено когато става дума за информация, координация и участие заедно с националните правоприлагащи органи, за да може да се пресекат в зародиш тези престъпни дейности. Искам да разбера дали липсата на финансиране се дължи до известна степен на Брексит, на напускането на Обединеното кралство. Искам да знам как ще се реши този финансов проблем. Какво можем да направим ние? тъй като се притесняваме от отрицателните въздействия, които това ще има върху сигурността в нашите държави. гражданите често не разбират как функционира Европейския съюз и един от начините по които бихме могли да повишим уважението към Европейския съюз от страна на гражданите е да използваме агенции като Европол. Да осведомяваме хората за работата на Европол, както е и в Испания да се уверим, че обществеността знае какво прави Европол и по какъв начин допринася за повишената сигурност на гражданите. Мисля, че по този начин ще се постави натиск за увеличаване на финансирането, което се предоставя на Европол. По какъв начин ще се отрази кризата на еврото. Сега госпожа Карамали от Франция. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Всъщност всички изказвания от, на всички мои колеги показват ясно известно безпокойство относно функционирането и възможностите за сътрудничество. И е, искам да зная как сътрудничество между Европол и другите агенции как ще продължи той в рамките на Европейския съюз? Няма ли е, опасност от взаимно прокриване и при, е, дублиране дейностите между отделните агенции, когато става дума за борба срещу тероризма, е, трафика с е, е, оръжия е, или опазване на външните граници? Е, е, когато става дума за преразпределение, разпределение на ролите в борба с е, незаконната миграция, е, също така. И госпожо директор, бихте ли казали какъв е вашия опит от работата в така наречените горешки точки? Е, въобще контролираните центрове и е, регионални платформи за е, поемане, приемане на, на мигранти, как всичко това се стикова с работата на агенциите защото ясно е, че всички бихме искали да се засили ролята на Европол а, и съответно контрола на на парламентарния контрол. А сега изпълнителен директор а, от е, Люксембург има думата. Благодаря, господин председател, за това, че ми дадохте думата. Благодаря, госпожо Депо. Тя наистина от 5 месеца е директор, но аз съм съгласен с всичко, което тя каза за бюджета, за финансовата рамка. Поредният пример е, за това, че всички искат е, много неща от Европа, но никой не иска да допринася финансово. Ето и моя въпрос, свързан с човешките ресурси на Европол. Аз съм а, страстен привърженик на а, обслужването, което Европол а, предоставя. В много агенции на Европейския съюз служителите обаче биват постепенно измествани от временно нети а, и нети на срочен договор. Каква е ситуацията в Европол? Много хора там а, са командировани от държавите членки. Като цяло а, обаче е изключително важно там да работят добре мотивирани и постоянно нети служители. Благодаря ви. Колеги, благодаря наистина на всички за така важните въпроси, които зададохте и изключително ценните коментари. Благодаря ви. А сега давам отново думата на изпълнителния директор на Европол. Само за да ви ориентирам, трябва да приключим а, тази част от програмата до 5 часа. Госпожа Дебол няма да може да отговори на всички а, въпроси, но все пак някои а, теми продължават да а, се появяват, да изникват а, при повечето от вас. И така, госпожа Дебол. Благодаря, благодаря на всички а, за коментарите и за въпросите. Действително, а, такъв тип изказвания ни помага да служим по-добре на европейските граждани. Ще се опитам да отговоря на основните а, въпроси, които чух и на колкото се може повече от останалите въпроси. А започваме с миграцията. В Европол има специален център, който сме основали за борба с контрабанда на мигранти в момента по линия на този център подкрепяме 19 разследвания. Имаме много запитвания от страна на държавите членки, но към момента имаме едно правило, според което можем да окажем подкрепа само на 19 такива разследвания. А, изключително много а, инциденти имаме а, по отношение на организирана престъпност, на трафик на хора. А, били, милиарди печелят а, трафикантите контрабандата на мигранти е свързана с 25% от разследванията на високо ниво. Като цяло опитаме се да работим по-прицелено и по-ефективно, да събираме информация на ниво Европейски съюз и тази информация да се споделя, но е необходимо да се създадат съответните стандарти, за да се случва това приели сме, предприели сме а, мерки а, и а, имаме презентация от 10 точки, а, които вече сме а, представили в а, съвета. Ще ви представя само три от а, нашите а, действия. А, предложение за а, създаване на а, група, която да ангажира разследващите национално ниво. Това вече се прави за борба с тероризма, както и в сферата на а, киберпрестъпността и резултатите са видими, защото така разследващите могат да общуват помежду си и да си помагат по приоритетни случаи. Искаме също така да се фокусираме повече и върху печалбите на трафикантите. Необходимо е това да се случи. Има разследвания в различни а, държави и членки, които следва да се стартират и то а, те трябва да бъдат по-чести, за да може а, да а, противодействаме на печалбите, които тези трафиканти правят. Ние ще окажем необходимата подкрепа, доколкото ни е възможно. Сътрудничество срещу контрабандата на мигранти с трети страни. Това също е изключително важно, за да се борим с този тип престъпност, още преди тя да пристигне до Европейския съюз. А в тази връзка информацията, свързана с разузнаването от трети страни, също е от изключително голямо значение, за да можем ние да се борим с мрежите зад контрабандата. Колкото до корупцията, не става дума за нея в нашата многогодишна програма. Наясно сме, че тя е двигател на доста видове престъпност. Разпространена е навсякъде и Европол а, има действия а, в това отношение. По отношение, да речем, на разследвания в различни държави членки през последните месеци. Опитваме се да а, прецизираме обхвата на нашите действия в това отношение, както и конкретната подкрепа, която можем да оказваме на разследващите. Това обаче означава, би означавало включвало на корупцията в многогодишната ни програма за 2019 година от страна на а, управителния съвет. Това а, вече е обмислено и се планира. А, касаят се дейности, инициирани от държавите членки. В това отношение Европол ще подкрепя подобни инициативи и ще увеличи сътрудничеството с съответните агенции, които се борят с корупция. Колкото до сътрудничеството с Турция. То беше повдигнато като въпрос от Кипърския парламент. Европол вижда потенциал в едно по-тясно сътрудничество по отношение на дадени области на а, престъпността, като например контрабандата на мигранти и на наркотици. Такова сътрудничество е базирано на а, споразумение, което влезе в сила през 2004 година. А, то обаче изключва споделянето на лични данни. Това споразумение ни помага в много области. Имаме а, служители за връзка в Турция, които са базирани там. Това е факт от 2016 година. Няма обаче обмен на лични данни. Колкото до бъдещето ни сътрудничество, Приоритет на Европейската комисия е да договори такова между Европейския съюз и Турция по отношение на обмена на лични данни между Европол и съответните национални власти. Турция е включена в списъка с приоритетни страни, който изготви управителния съвет на Европол. IRU. Колкото до информацията в интернет, искаме да изкажем благодарност на Европейския орган в това отношение. Той беше създаден през 2015 година. До момента почти 66 000 единици съдържание са били обект на неговото внимание те са довели до 64 000 решения, т.е. имаме 84% успеваемост. Миналата седмица председателя Юнкер обяви а, проекта за а, документ, свързан с незаконното а, а, съдържание, свързан с тероризъм онлайн. Ние приветстваме тази инициатива. Той действително ще ни помогне а, да се борим с радикализацията онлайн. С комисията в момента обсъждаме как можем съвместно да прилагаме тази нова платформа. Това нещо обаче би изисквало както финансови, така и, а, финансови средства, така и човешки ресурси. Комисията предло... направи предложение. А, то беше отнесено за консултация към нас, за което сме благодарни. Това е наистина изключително важно предложение. А, което ще ни помогне да можем да реагираме бързо, за да се борим с тероризма. Както и с съдържанието, което то генерира онлайн. Това е нещо изключително важно в борбата срещу радикализацията. Колкото до сътрудничеството между агенциите. Вярно е, понякога а, не знаем как бихме могли да се сработим с всички, без да си припокриваме компетенциите. Точно затова е важно да имаме тази мрежа от европейски агенции. Смятам, че е необходимо да поработим повече по а, нашите общи стратегии, общи дейности и обща оценка. За първи път с Frontex и Европол ще направим съвместна среща на борда на директорите. Така ще успеем да обсъдим компетенциите на Европол от една страна, на Frontex от друга страна и в последствие да дефинираме как точно ще можем да си сътрудничим и да си помагаме. Обедена съм, че в, с Frontex ще имаме чудесни отношения за бъдеще, защото връзката ни на високо ниво е много добра. Двете агенции имат различни а, компетенции. Европол се занимава с а, информация, свързано с а, престъпността. Ние отговаряме за обмена на информация и подпомагаме а, разследванията в държавите членки. А пък Frontex има за задача да охранява границите. Информацията и обмена на информация между двете агенции е изключително важна и това ще бъде нашата цел за бъдеще а, с оглед нашите отношения. Колкото до а, финансовата престъпност, това е също сред нашите приоритети. Имаме а, обратна връзка от различните разследващи органи, че действително има нужда от нашата подкрепа в разследването на финансови престъпления. В Европол сме убедени, че трябва да е, правим повече е, в това отношение и също така да помагаме с експертиза на държавите членки. В момента си сътрудничим с 8 звена за финансови разследвания. Директивата на комисията урежда конкретните правила, които, на базата на които се борави с информация. И това позволява Европол да иска информация, свързана с финанси, от съответните звена, като винаги се минава през националното звено. Такова предложение беше направено и това ще бъде наистина стъпка напред в борбата с финансовата престъпност, която, както вече споменах, е а, приоритет за Европейския съюз. Колкото до бюджета за 2019 година, вече подчертахме, че проекто бюджета за 2019 година представлява 120,1 милиона с 5 допълнителни места – Това не е достатъчно и наистина а, има много инициативи, които искат нашето внимание. Както вече стана дума, това е намаление на 8, от 8,2 милиона на фона на бюджета от миналата година. Това съкръщение е също така съкръщение от 21 милиона на фона на предложеното от управителния съвет. Ако поискания бюджет не ни бъде отпуснат, това ще се отрази на служителите за връзка в нагорещите точки и борбата за контрабанда с мигранти. Ще бъде трудно да се поддържат също така и а, платф... различните платформи, заложени в а, а, плана за 2018 за борба с киберсигурността и на европейско ниво. Наистина е необходимо да се оказва а, подкрепа на държавите членки в това отношение във връзка с информационните системи. Ще а, имаме затруднение също така и да оказваме подкрепа на работата на държавите членки в специализираните звена. Това е едно от нещата, за които стана дума а, в приоритетите на председателството, така наречената мрежа Атлас. идеята е да се подобри борбата с а, изпирането на пари и измамите. За това трябват средства. Необходими са средства също така за премахване на незаконно съдържание в реално време. Това иска своите средства. Вторичните проверки за сигурност, които се правят на горещите точки, те също ще претърпят а, промен, промени престъпността в тъмната мрежа. Тя изисква огромно внимание и огромни средства. Както казах, информационните системи а, са приоритета. В същото време не сме инвестирали достатъчно а, в тях. Винаги, когато сме имали нужда от средства, в нашия бюджет сме ги прехвърляли от средствата именно за този отдел а пък същото време държавите членки а, а, е, подават все повече сигнали за нужда от съдействие именно в тази сфера. Като, например, а, сферата свързана с криптирането, където има особено голяма нужда от експертиза и анализ. Така че Европол наистина има нужда, за да може да отвръща на нуждата а, за помощ. По темата за Брексит. Много а, от колегите в а, нашата професия се притесняват за евентуалните а, последици. Вече имаме отговор на а, някои от въпросите, а, зададени от Европейската комисия. Надявам се и ние в Европол да можем да се справим с всички последствия, но на този етап е още рано да кажем с кои точно ще можем да се справим и какво решение ще можем да, да дадем по отношение на сигурността. Ще разгледаме всички възможни варианти за сътрудничество а, с оглед Брексит. И надявам се ще намерим някакъв начин. Тази седмица също така ни предстои да обсъдим с полицейските власти и различните варианти а, за положението след Брексит. по темата за интегрираното управление на данни. Какво е правилото, на базата на което стъпва Европол? Нашата цел е да осигурим обмен на данни. Какво означава това? Че трябва да има а, проверка на данните, след което да има стратегически анализ, след това да протича оперативен анализ и на четвърто ниво да се улесни обмена на информация. Тоест, Разработените от Европол бази данни ще претърпят еволюция. И това ще позволи достъп до данните, който съответства на тяхното предназначение. Защитата на данни е изключително важна тема. Това, което в момента правим е съгласувано с съответния регламент на европейско ниво. Режима е изключително стриктен. Има много нива на контрол. На вътрешно ниво има независим а, служител за защита на данните, който се назначава от управителния съвет. На ежедневна база този офис прави проверки в нашата система, за да се увери, че ние отговаряме на изискванията. Ако се случи така, че не отговаряме, ние сме принудени да предприемем съответните действия, за да а, отговаряме на изискванията. Имаме също така националните власти, които извършват контрол и други нива на контрол. Още а, преди известно време бяха разработени правила за обработката на данни. Това ни позволява да се уверяваме, че достъп до тези данни имат само компетентните власти на съответните държави членки. И нивото на достъп се определя от изпращащия данните това е институцията, която а, държи контрола над достъпа за тези данни. Това е много важно. Важно е да се знае, че държавите членки остават собственици на данните. Достъпа се урежда от вътрешните ни насоки в Европол и само лица, които имат съответният бекграунд и които имат съответно извършени съответните проверки, имат право да работят с тези данни. Ако желаете, мога да ви предоставя и по-подробна информация по тази тема. Не мисля, че ми оставя още много време. Така е. Действително. Но някои от въпросите са изключително важни. Ако колегите очакват по-подробен отговор, ще ги приканя да дадат знак. Но от друга страна, не знам дали можем да отговорим на въпросите на всички. Аз вече споменах, че по отношение на Брексит Европол е извършил някои подготвителни стъпки с оглед а, работата на комисията, но все пак те първа предстоят да се случат доста неща и на оперативно ниво на Европол ръцете в общи линии са вързани, докато политически няма някакво развитие. При все това, ако имате допълнителни въпроси, заповядайте, задайте си ги, възползвайте се от възможността а, да общувате с госпожа Дебол. Искате ли вие самата да добавите още нещо в рамките на още няколко минути? Да, благодаря ви. А, благодаря а, отново за всички въпроси, които чух. Те действително а, резонират с това, което чух от различните министри, с които си а, контактуваме, а, правоприлагащите органи и така нататък. Западните Балкани, друг наш приоритет а, смятаме а, да поддържаме връзка с правоприлагащите органи и там а, текат дискусии по отношение на а, личните данни. В това отношение нашето законодателство е изключително стриктно а, и там а, нямаме много място за действие, но благодаря ви за интереса, който проявявате. и а, за това, че а, цените подкрепата, която ние сме в състояние да предоставяме на държавите членки. Ако имате допълнителни въпроси, ще се радвам да им отговоря. А, пак казвам, ще се радваме да ви посрещнем и в а, а, Европол, а, за да общуваме по-подробно. Благодаря ви и надявам се да ви видя отново скоро. Благодаря на изпълнителния директор. Колеги, ако а, все още не сте получили отговори на някои от своите въпроси, моля, подайте сигнал към нашия секретариат и ние ще се погрижим въпросите ви да бъдат препратени към изпълнителния директор. А, да поясня по отношение на моят коментар за Брексит. Един конкретен а, аспект, който касае Европол. Това е въпросът дали Обединеното кралство ще има достъп до а, информацията, предоставена от Европол. Преговорите за това все още, а, все, все още те първа предстоят да се случат. Естествено, на оперативно ниво а, би било трудно а, Европол да а, а, излезе с нещо конкретно по този въпрос, но да, всички очакваме отговор. И така, минаваме сега към последната част от днешното заседание. Отново обмяна на мнение а, по отношение на дейностите на управителния бор на Европол от март до септември 2018 година. А, ще се изкаже а, председателя на съответният управителен борт, господин Прит Паркна, след което ще чуем господин а, Цветан Цветанов, който ще изнесе доклад. И към двамата се обръщам с следната молба. Моля, присъединете се към нас на трибуната. Докато те го направят, нека да ви представя а, тази точка от дневния ред. Това е а, точка в съответствие с член 14 от регламента за Европол, на базата на който член господин Цветанов присъства на 107-то заседание на управителния бор на Европол на 4 май 2018 в София. Той присъства там като съпредседател на съвместната група за парламентарен контрол и такъв ще бъде неговия доклад. На базата на член 51 от регламента за Европол председателя на управителния съвет на Европол е поканен тук за обмяна на мнения. Ще спазваме същата формула за изказвания. Двама представители на националните парламенти и един от Европейския парламент. Така че вече приемаме вашите моби за изказвания. Давам сега думата на господин Прит Пакна, който е председател на управителния борт. Той ще има 10 минути, за да се изкаже. Господин Пакна, имате думата. aitäh äh, selle võimaluse eest äh, siin teie ees esineda. говоря в рамките на 10 минути за управлението на Европол, Европол наистина да обхвана един период твърде кратко е отпуснато ми време, за да говоря за свършеното в половин година. Ще ми трябва малко повече. Като председател на управителния съвет на Европол, за мен е чест да се обърна към вас за пръв път – председателя, председателя е, е, има проблем с каналите, е, в, е, до него стига холандски превод. Мисля, че сега всичко се оправи. Всичко е, е сега всичко е наред, каза председателя. Извинявайте за прекъсването. Продължете. Това заседание на е, групата е последното, на което аз ще присъствам в това си качество. Управя... Моята е, роля е, като управляващ на управителния съвет приключва в декември. Сега, още в началото искам да кажа, че Управителният съвет гледа на, съвместна, на групата съвместен парламентарен контрол като много важен партньор и ние държим да засилим сътрудничеството си с нея. Ролята ни да гарантираме парламентарен надзор над работата на Европол е много е, специфична. Европейския съюз, държавите членки в Европейския съюз са изправени пред е, безпредседентни предизвикателства към сигурността ни. трябва наистина повече подкрепа да се оказва на националните правозащитни органи, необходимо е и повече сътрудничество, по-задълбочено сътрудничество. Сега да кажа какво сме постигнали в е, някои ключови области. Ще кажа няколко думи и за сътрудничеството с е, общата, е, с групата за парламентарен контрол и накрая ще спомена, ще маркирам няколко предстоящи мероприятия. Последното заседание от май 18, предходното заседание през май 18 в София, в България, се спря на различни е, теми, свързани с е, сътрудничество, стратегия, външни отношения. Аз е, ще говоря по-конкретно за външните ни отношения и въпроси, свързани с тях. Но колкото до корпоративните въпроси, съвета възприе нова политика за защита достоинство на хората и да предотвратява психологически и китормоз и физически тормоз. Тази политика всъщност трябва да бъде осъществена чрез много ясни договорки и обучение на съответния персонал – годишния доклад за дейността за 2017, е, например, сочи положителни резултати не само по, в оперативната и стратегическа работа, но и в въпроси, свързани, по въпроси, свързани с управлението и човешкия ресурс. Борда е, обсъди е, количествени и качествени критерии, които трябва да се използват за, в годишния доклад е, по, е, възоснова на информацията, която предоставя всяка държава членка. Този доклад е нещо ново. Е, това е едно нововведение, така да се каже. Той трябва да се съставя в, по смисъла на член 7 от регламента за Европол. Съдържанието на доклада за 18-та ще бъде е, обнародвано в началото на 19-та. Е, мисля, че сравнението на резултатите ще е, помогне за по-добър обмен на информация между Европол и е, държавите членки. Тази информация трябва да се предоставя до е, Европейския парламент, е, националните парламенти и другите е, адресати според правния текст. Е, сред тях е и групата за парламентарен контрол. Сега за външните отношения на Европейския съюз и е, свършеното в това отношение. Управителен съвет е, прие критерии за оценка развитието на, на и работата на офицерите с риска връзка с, в Албания, Босна и Херцеговина и Сърбия. Тази е, оценка трябва да ни даде представа за ролята на тези офицери за свръзка и каква е, е, какъв е смисъл от тази инициатива. Тази оценка ще е готова до края на 19-та година. Сътрудничеството на Европол с страните от Западните Балкани също е много важен за нас. Тези страни са важни наши партньори партньори в борбата с е, организираната престъпност и тероризма. Това бе посочено и в е, неодавнашно, е, не, публикувания неодавна доклад на Европол. Продължаващото сътрудничество и напредък в отношенията с тези страни ни дава възможност да ги включим в нашите системи за сигурност, да развиваме диалог с тях в борбата с тероризма. Според регламента на Европол и стратегията, външна стратегия на Европол за 18-20, управителен свет прие е, споразумение за сътрудничество с, е, е, между Европол и Израел. То бе подписано на 17 юли 18 година. То обаче не включва обмен на лични данни. Целта на, това, на тази спогодба е да се насърчава сътрудничеството, например, чрез обмен на експертни знания, общи доклади, информации по процедури по, е, за наказателно преследване и така нататък. Целта е да е, има разширено участие в е, дейности по обучение и да се подпомагат екипите за разследване. Ще говоря и за бюджета, но преди това искам да благодаря на австрийските представители, на австрийския представител Петър Вайдингер – благодаря и на Клод Мораес, председателя на комисията Либе към Европейския парламент за подкрепата им е, по отношение европейския, на бюджета за Европол. Е, ние приехме увеличен е, допълващ бюджет за проектите на Европол за 2018. Когато става дума за ключови, важни оперативни бюджети, този допълнителен бюджет беше, се оказа много важен – Важно е да се да бъдат подпомогнати нашите гостуващи служители в горещите точки. Това, тази помощ бе възможно благодарение на бюджетните органи и ние сме благодарни за това на Европейския парламент. Както каза госпожа Дебол, перспективите бюджетните за следващия отчетен период са малко е, тревожни. Заедно с изпълнителния директор на Европол, ние сме изтъквали пред Европейския парламент и пред съвета, че нашите ефективни действия са застрашени от бюджетни от орязвания в бюджета. Трябва да е, взаимодействаме с е, правозащитните органи, с, е, да се борим с престъпността в интернет, срещу терористическа пропаганда, сексуален турмоз по интернет, така нататък. Всичко това са, е залогът и сравнение с предходни бюджети, бюджета за 2019, е, проекта бюджета за 2019, трябва, се оказва, че трябва да се съкрати с 21 милиона евро и да бъдат е, задраскани, съкратени 28 е, постоянни позиции, щатни бройки. И аз се обръщам е, от тук е, към вас с е, вашата подкрепа, защото парламентарната подкрепа може да е решаваща за гарантиране на необходимия ресурс за Европол. Ресурс, който ще е, отговори, ще помогне държавите членки да е, отговорят, да, на, да, да посрещнат растящите предизвикателства в е, е, тази сфера. Сега ще кажа няколко думи за сътрудничеството между тази група и групата за парламентарен контрол и управителния съвет. На последното заседание, което споменах, за нас беше голямо удоволствие да приветстваме господин Цветанов. Благодаря ви отново, господин Цветанов, за вашия е, ценен принос. Зная, че господин е, Цветанов ще се изкаже след мен, така че Съвсем накратко ще маркирам темите, които бяха обсъдени на въпросното заседание. Според мен, основното предизвикателство не е само да е, балансираме е, необходимостта от отчетност и прозрачност. Важно е да се опази поверителността на нашата оперативна и чувствителна информация а също така да насърчаваме изпълнението на съответните и е, помагаме за изпълнение на съответните мисии. Управителният съвет е основният орган е, на Европол, е, поне целта ни е такава, да бъдем такива и би трябвало наистина да формулираме оперативните си нужди, стратегически възможности и да направим така, защото Европол да отговаря адекватно на нуждите на държавите членки Е, ролята на групата за парламентарен контрол е, е да е, следи, да упражнява политически контрол за прозрачността, за, за легитимността и отчетността на Европол към европейските граждани. В този смисъл ние оценяваме значението на, и ролята на тази група групата за съвместна парламентарен контрол трябва да получава съответната информация, за да може да, упраж... да си върши работата. Според член 51 от регламента за Европол. Това трябва да е така. заседанията на парламентарната група, на самата група за обсъждане на дейностите на Европол, самите заседания са важни. Ето защо аз ценя възможността да е, се изправя пред вас днес тук и да, да говоря по тези въпроси. За мен е удоволствие да докладвам, че основен европейски документ, като програмния документ за 18-20 година, както и, и документа за 2017 е, и е, програмния документ е, за следващия етап вече са представени на вашата група като според изискванията на регламента за Европол. Ние ще продължим да предоставяме на групата съответните документи, като очакваме от вас обратна връзка, реакции и съответно въпроси. Колкото до присъствието на, на представители на е, парламентарната група на заседание на управителния съвет. Първо да припомня, че член 14, четвърта линея от е, регламента за Европол предвижда възможност да бъдат канени негласуващи представители когато тяхното мнение може да има отношение към обсъжданата тема, включително е, нали, е, съответните представители е, според ресора им в е, групата. Е, на предишното заседание, както е, господин Цветанов каза, че групата за парламентарен контрол е, има за цел да превърне член 14 от, европейския, от регламента за Европол в, в действие в най-широкия смисъл, включително да се е, работи и по обхват, приложно поле на е, контрола на групата върху Европол. Колкото до участието на наблюдатели в заседанията на управителния съвет, управителният съвет е, провери, с, консултира всички съответни административни органи и финализира позицията на управителен съвет в начало, ще финализира тази позиция на, на управителен съвет в, до октомври 18 година. Аз започнах писмен обмен на кореспонденции по, с господин Цветанов и другите е, члени на управителния съвет е, по практическите въпроси, а именно как да се организира присъствието на представители на групата за парламентарен контрол. Има различни варианти е, по специални теми, адхок или редовно присъствие. Е, за съжаление обаче е, тази е, кореспонденция, консултация не е приключила, да не мога да ви е, кажа до какви изводи сме стигнали. Е, коментарите, бележките на националните делегации ще захранят предстояща дискусия на управителния съвет в края на октомври и аз с удоволствие ще информирам тогава групата за предлагане контрол за решенията на управителния съвет незабавно след тази среща. Не бих искал сега да пред ричам резултатите от тази среща, но трябва да кажа, че нашето управление цени възможността, която предоставя член 14 от Европейс... Е, регламента за Европол. Например, може да се очаква да се предвиди, че мнението на представители на групата е, може да бъде поискано от е, управителен свет на Европол, подаден въпрос, което е в духа на регламента за, на Евро, за Европол. Съгласен съм с господин Цветанов, ще, че ще е добре да се състави един а, е, общ календар а, е, за работа и да се консултира редовно групата по ред, въпроси, свързани с редовното е, програмиране а, на Европол. А, допълнителна платформа за комуникации, която гарантира поверителността на заседанията на е, съвета и съответно процеса за е, така, вземане на позиция ще е нещо положително и ще помогне е, за, е, на групата да упражнява своя е, надзор. Срещи като днешната са отличен пример за е, това какво представлява парламентарния контрол. Е, и е, са пример за засилено взаимодействие между Европол, а, е, Европейския парламент и националните парламенти. Друг важен аспект, по който трябва да се помисли е, е че документите, които се представят на управителен съвет, са е, доста чувствителни. Те са свързани с въпроси, които, по които все още не е, няма решение, включват и информация, която изисква вътрешно, така, вътрешен анализ и не трябва да бъде публикувана. Освен това, такива документи могат да включват чувствителна, некласифицирана, класифицирана, поверителна, неповерителна информация, която трябва да бъде защитена в един или друг начин, преди да бъде представена на, на обществеността. Така че трябва да търсим балансиран подход. Един подход, който да отговаря, е, е, да е съобразен с съответните правна уредба на Европейския съюз, пък и на Европол. Е, аз съм убеден, че сътрудничеството ни с секретарията на групата и службите на Европол ще ни помогне да намерим е, отговор на всички практически въпроси, които възникват. Членовете на групата за парламентарен контрол по време на за, е, заседание е, поставиха въпроса за е, работния език на нашите заседания. Трябва да ви кажа, че когато говорим за езици и превод, нашите, нашия ресурс е ограничен. Ще трябва много ефективно, много разумно да използваме този ресурс Бюджетът ни е също не е особено е, така задоволителен, стабилен, така че не можем да гарантираме е, е, превод на всички документи на Европол, на всички европейски, на всички езици на общността. Колкото до е, режима на превод, е, според нашия е, режим на работа, всички документи се съставят, се представят на английски. Всички правни документи, и решения се публикуват също на английски. освен ако не излизат и съответно в официалното издание на, на Европейския съюз. Тази тема ще се е, обсъди и на следващото заседание на управителния съвет и аз ще ви кажа какви, е, ще ви запозная с резултатите след това. В заключение – Какви а, е, са плановете ни за бъдеще? На 30 октомври управителният съвет ще проведе редовно си заседание. Въпросите, които ще се разгледат, са е, управление, е, интегрално управление на данните, възможни е, но развитие на нещата, сътрудничество с приоритетни партньори, сътрудничество с Япония. Е, с Центъра за е, контрол върху наркотичните вещества и други важни агенции. Ще трябва да решим и кой ще е следващия ни председател и заместник председател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 за е, работните норми, правила е, и как да постигнем в работата си повече прозрачност и отчетност. Ще говорим за е, клетни, клетвените декларации на за имуществено състояние на нашите членове на управителния съвет и дали всичко отговаря на правилата както кажа представител на, от Австрия е, Питър Вайдингер, е, на 1 октомври Европол и е, управителните звена на Европол и Фронтекс ще проведат съвместно заседание, целта на което е да се обмислят допълнителни стъпки за ефективно сътрудничество между двете агенции. Всички тези агенции имат допълнителни мандати. Европол и Фронтекс е, ще играят е, все по-важна е, роля в намирането на координиран отговор на трафика с хора и контрабандата на хора оперативната съвместимост между европейските, е, между информационните системи на Европейски съюз е, и е, Интерпол, всичко това ще бъде засилено, би трябвало да се бъде засилено чрез едно по-добро сътрудничество между тези агенции и е, всичко това ще се отрази положително върху работата на Европол. В Европол, е, в бъдеще Европол ще може да подкрепя Фронтекс в е, своята дейност по управление на границите. Европол ще има по-широк достъп до съответните информационни системи. Европол ще бъде по-ефективна в подпомагане правоприлагащите органи в държавите членки, ще бъде по-добре е, съоръжен с необходимите средства за борба с тероризма и сериозните и тежките е, организирана престъпност в Европейския съюз. Та, това е от мен е, за сега. Е, с удоволствие ще ви информирам за е, по-нататъчните дейности на управителния е, съвет и с удоволствие бих отговорил на въпроси, ако имате такива. Както казах в самото начало, Времето ни е ограничено, затова аз така си спестих уводните думи. и се опитах да говоря по-кратко. Пак казвам, благодарен съм ви за поканата, благодаря на двамата съпредседателя. Благодаря председател, съпредседателската Люгер. Благодаря спе, ви, е, специално, защото в своето е, обобщение на темите засегна, засегнахте е, най-важните въпроси, свързани с нашето сътрудничество и сега в същия ред на мисли ще поканя господин Цветанов да ни докладва за резултатите от е, заседанието с управителния съвет за 2017. Е, заповядайте. Уважаеми председатели, уважаеми колеги, на първо място позволете ми да отбележа, че за мен беше удоволствие да участвам в 107-то заседание на управителния съвет на Европол в качеството ми на съпредседател на съвместната група за парламентарен контрол. Преди да премина към конкретните точки, които бяха обсъждани по време на моето участие, бих желал да споделя, че като представител на съвместната група за парламентарен контрол бях посрещнат много топло от чиновете на представители от председателя на управителния съвет, както и от изпълнителния директор на Европол, за което изразявам още веднъж сърдечните си благодарности. В тази връзка господин Парка отбеляза, че приветствието, което бях направил, е открито, конструктивно а госпожа Дебол подчерта, че регламентът на Европол е отредил на парламентаристите важна роля, която тя счита за позитивна стъпка към засилване на прозрачността и легитимността на агенцията чрез политически надзор. Тя също така подчерта, че за нея е приоритет Европол да бъде, добър, да бъде в добър контакт с нас и пое ангажимент за пълно участие на агенцията в нашата работа. Участието ми в среща на управителния съвет на 4 май 2018 година в София бе ограничено само до точката от дневния ред, касаеща представителството на съвместната група на парламентарен контрол към управителния съвет. В своето изложение на първо място подчертах, че сред основните цели на съвместната група на парламентарен контрол е да допринесе активно за отчетността и легитимността на Европол, особено предвид директното отражение на работата на агенцията върху сигурността и ежедневието на европейските граждани. В тази връзка обърнах внимание, че предвидената в параграф 20 и член 14 алинея 4 от регламента за Европол възможност за участие на председател на съвместната група за парламентарен контрол на Европол в срещите на управителния съвет според съпредседателите в лицето на господин Мораес и мое лице трябва да бъде интерпретирано възможно най-широко. Също така отбелязах, че в съгласие с член 5 от процедурния правилник на съвместната група за парламентарен контрол очакваме покана за участие на представител от съвместната група за парламентарен контрол в срещите на управителния съвет като наблюдател без право на глас да бъде разширено по отношение на всички бъдещи срещи на управителния съвет. По отношение на точките от дневния ред, по които Следва да има участие на представителя на съвместната група за парламентарен контрол. В среща на управителния съвет отбелязах, че очакването на съпредседателите е то да отразява тематичен обхват на член 51 от Регламента за Европол разбира се, спазвайки изискванията за необходимото ниво на конфиденциалност. В тази връзка предложих в бъдеще да бъде проведен обмен на мнения между съпредседателите на съвместната група за парламентарен контрол и председателя на управителния съвет на Европол с цел да се изясни в повече детайли обхвата и точките от дневния ред на управителния съвет, по които представители на съвместната група за парламентарен контрол следва да присъства. Също така отправих предложение до официалното определяне на представителя на съвместната група за парламентарен контрол към управителния съвет на Европол да продължи настоящата практика с отправяне на покана към съпредседателите. Други теми, които повдигнах в своето изложение, бяха свързани с възможността за преосмислене на решението на управителния съвет за предоставяне на документите на Европол само на английски език поради бюджетни съображения като обърна внимание, че работните езици в съвместната група за парламентарен контрол са английски и френски и се надяваме в бъдеще многогодишният програмен документ да бъде предоставен поне на тези два езика. Обърна внимание и на факта, че предвид конкретния календар на съвместната група за парламентарен контрол и на управителния съвет на Европол, считаме, че е необходимо да бъде установена обща работна програма с цел изпълнение на изискванията на член 12 от регламента за Европол. В този смисъл отправих покана към управителния съвет на Европол да предложи съвместен календар за процедура за консултации по многогодишната програма, програмен документ. По отношение на въпросите на конфиденциалност, приканих секретарята на управителния съвет да, пристигнат съвместно, да постигнат съвместно съгласие с секретарята на съвместната група за парламентарен контрол – относно статута на някои от документите, предоставени от Управителния съвет за среща на съвместната група за парламентарен контрол. Не на последно място обърнах внимание, че смятам, че срещите на съвместната група за парламентарен контрол предоставят прекрасна възможност за тематична дискусия по редица политически аспекти, свързани с работата на Европол, включително по отношение на външната стратегия и партньори на организацията. В тази връзка обърнах внимание, че по време на последната среща на съвместната група за парламентарен контрол в София през март от нас като домакини бе изключително важно, че съвместната група за парламентарен контрол има възможност да получи актуална информация относно състоянието на сътрудничество с страните от Западните Балкани, както и бъдещи планове и подходи за ефективното им интегриране върху архитектурата на сигурност на Европейския съюз. По време на дебата в е, реакция от моето изложение, управителният съвет отбеляза необходимостта от спазване на конфиденциалността и призова за разбиране от страна на съвместната група за парламентарен контрол към факта, че някои от документите не могат да бъдат публично достъпни, за да не се застраши оперативността и чувствителната информация. По отношение на представителството на съвместната група на парламентарен контрол в Управителния съвет на Европол бе отбелязано, че член 14 от Регламента предоставя на Управителния съвет значителна свобода на преценка, особено що се касае до участниците със статут на наблюдател. Господин Парка подчерта, че за това е важно Управителният съвет да вземе това решение заедно и призова националните представители да обсъдят детайлите със съответните национални служби и парламентаристи, като отбеляза, че този процес следва да стартира веднага, за да може по време на следващата среща да се проведе информиран дебат по темата. Управителният съвет следва да финализира своята позиция на срещата си през октомври и да я сподели с съвместната група за парламентарен контрол в писмо. Като подчертах и по време на изказването си на срещата на управителния съвет, искам още веднъж да обърна внимание на представителите на Европол, както и на всички колеги парламентаристи. Важно е работата на съвместната група за парламентарен контрол да не представлява потенциална пречка в работата на агенцията, а тъкмо обратното да повиши ефективността и включително и чрез един конструктивен и ползотворен диалог между съвместната група за парламентарен контрол и управителния съвет на Европол. На свой ред аз лично се надявам да съм успял да допринеса за този диалог с участието си на среща на 4 май. Благодаря още веднъж за конструктивния дух от страна на членовете на управителния съвет и на госпожа Дебол. Благодаря и на вас, колеги, парламентаристи, представители от всичките национални парламенти и разбира се на Европейския парламент в лицето на комисията Либе. Благодаря ви. Благодаря, господин Цветанов. Е, благодаря за доклада ви. Той е, наистина е, показва колко добре функционира това сътрудничество. Като разбира се, посланието е, че в бъдеще то трябва да бъде доизградено и доразвито, но е, хубаво е, че можем да стъпим на тази добра основа и да. Е, надграждаме. И така, стигаме до дискусията, е, скъпи колеги. Тук е, е, има заявка за едно изказване, а именно от Кипър. Представителя на Кипър има думата. Сто, гирия, проедре, кириеш και κύριοι Благодаря, господин председател, дами и господа. Първо да благодаря на господин Цветанов за важната информация, която ни предостави за групата за парламентарен контрол и работата на управителния съвет. Да кажа обаче, че избраните представители в е, е, и групата и управителен свет трябва да направят така, че е, да има приемственост е, в работата. Е, бих искал да чуя малко информация за дейността на управителния съвет, например, и сътрудничеството им с Египет и други страни от Северна Африка, страни, от които идват мигранти към Европа. Благодаря. Благодаря. Сега да дам възможност за двамата ни оратори от трибуната да отговорят на въпроса. Да, благодаря ви за въпроса. Както вече казах в изказването си, за управителния съвет, сътрудничество с групата за парламентарен контрол е много важно. И ползата от това е ясна. Както казах обаче, за съжаление днес аз не мога да коментирам окончателните решения. То ще се обсъжда следващата седмица и ще ви предоставя необходимата информация, информация когато я имам. Когато говорим за различните дейности на, на Европол, вече бе направен един пространен преглед а, и бе представен а, от изпълнителния директор, включително темата Турция и а, външните отношения. Разбира се, за Европол и управителния съвет е много важно да поддържа добри отношения когато става дума за обмен на информация и оперативни е, дейности, тъй като е невъзможно да се е, решават проблемите на организираната престъпност и тероризма, ако не, е, не ни достига информация. Всички са наясно, държавите членки също, Европол също, но ние трябва да се съобразяваме и с правната рамка с която разполагаме. За съжаление обаче е, ние не я създаваме винаги. Не винаги, е, не ние сме тези, които създават правната рамка. Благодаря. Благодаря много. Господин Цветанов, имате ли да е, кажете нещо в заключение? Аз мога да кажа само, че по темата от дневния ред бях допуснат само за тази точка, за която аз докладвах и запознах управителния съвет с решението на съвместната ни група за парламентарен контрол и приятите процедурни правила. Благодаря. Благодаря ви, е, уважаеми колеги. С това ще приключа, е, ще закрия дискусията. Е, и да е, ще ви кажа, че по този начин е, приключваме и е, програмата от първия ден на нашата конференция. Сега сте поканени на прием в залата Иходи Менухин тази зала е, се намира на долното е, ни етаж, непосредствено под е, тази зала. Ще имате възможност да пийнете виенск австрийско вино и някои други австрийски специалитети и мисля, че можем да продължим разговора си с чаша в ръка, наслаждавайки се някои от тези специалитети. В заключение информация за това как ще продължи заседанието ни от тук нататък. Колегата Бухман утре ще ме представи и ще е, председателства заседанието, тъй като аз, с съжаление, утре трябва да летя обратно за Виена. Заседанието утре ще започне в 9.30 е, в е, е зала БХС 3050, която се намира е, над пленарна зала. Желая ви една е, приятна вечер и успешна и ползотворна конференция е, утре. Благодаря.